Моля ви, позволете ни да започнем с обяснението на вота. Господин Долтън, имате думата. Благодаря, господин председателю. Рок Рейнвей е, е ръководител в структурите на Европол и се изиска и е, той се застъпва за сътрудничество между отделните структури в държавите членки. Пред, освен това надзор от страна на експерти на европейско и национално ниво от а, една година съществува специализирано звено в Европол, което се опитва да премахне ам, съдържание, свързано с на терористични актове и така нататък. Само в началото а, са премахнати около 700 сайтове с такова съдържание. Европол, Европол може да играе много важна роля ам, за справяне с тероризма и организираната престъпност. Затова аз подкрепям този доклад. И много ви моля. Много ви моля. Много ви моля малко тишина, за да можем да чуем обясненията. Госпожа Морвай. Госпожа Морвай. Az Europol nem más, mint az Európai Rendőri Együttműködés. Благодаря. Благодаря. Тек mellett, Европол е структура, която ще принесе сътрудничеството между националните служби по правоприлагане в Европейския съюз. Европол е структура, която се занимава с противодействието на организираната престъпност и трафика на хора, както и за противодействие на тероризма. Не смятате ли, че е, основателно да дойдат е, тук представители на Европол и да ни дадат обяснение какво правят е, с средствата на данокоплаците? Европейски граждани ме питат за какво въобще съществува Европол. Дали е имало намерения от страна на полицейските органи ам, по някакъв начин да предотвратят тези терористични атаки. Каква е ролята на Европол? Значи има текстове, е, говорят се неща, но на, на практика нищо не се случва. Я Já jsem podpořil документ. Съм Jsem přesvědčen, že v této době má smysl posílit pravomoce Europolu. Сега е важно да имаме да, за, да, за да задълбочим и да дадем повече правомощия на Европол. Аз по принцип не съм за създаване на, на нови е, органи, а, но трябва, но, но трябва да дадем всички възможности на Европол да е, събира информация и да може да предоставя на различните полицейски органи на държавите членки е, на, на насоки, както на насоки профили, както и ориентациите и начина по който се развива а, е, а, е, терористичните актове. Така че аз съм, аз съм за al Europol este direct proporțional. Благодаря ви, господин председател. За да осигурим сигурността на гражданите, трябва да дадем по-силен мандат на Европол. Необходимо е Европол да разполага с модерна база данни и модерен метод за управление на последната. Това изисква сътрудничество между частни и публични органи. Обмена на данни трябва да бъде единен. Не може да се борим с тероризма и организираната престъпност, ако няма сътрудничество между надзорните органи на европейско и национално равнище. 23 от държавите членки на Европейския съюз не изпращат актуална информация на базата данни на Европол, на шенгенската база данни, което означава, че шенгенската база данни не съдържа цялата информация относно хора, които биха могли да нападнат Европа или пък да бъдат част от джихадистски групировки. Ето защо приканвам държавите членки да направят усилие да изпращат данните на шенгенската база данни. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, господин председателю. По време на този дебат беше казано, че престъпността не признава граници. Това е някакво прозрение от Държавите членки се сътрудничат, обаче в международен мащаб имаме Европол, имаме различни конвенции и спогодби. Всички всички тези инструменти се използват в глобален мащаб. Не става тук въпрос за Европол или за нещо друго. Става въпрос за създаване на федерална а, полицейска служба, за създаване на а, европейски тип ЦРУ. Можем да изберем дали да се асоциираме или да се поглъщаме. Говорим тук или за алианс, или за асимилация. Благодаря ви. Благодаря, господин председател регламента, който бе предложен от съвета, ще подобри и улесни обработката на данни от страна на Европол. От през От 2017 година нататък, след като документа влезе в сила, Европол ще бъде много по-ефикасна агенция и Европейският парламент и националните парламенти ще имат и възможността да направят оценка на работата на агенцията чрез своята специална работна група средствата за Европол също ще се увеличат и това ще спомогне за по-добра дейност. Господин Всички искаме сигурност, всички искаме да работим заедно с организация като Интерпол. В Обединеното кралство е, желаем да играем с всички мрежи в това отношение, но аз имам опасения относно липсата на прозрачност в Европол кампанията в Обединеното кралство, като че ли е, в момента е, има нови измерения, именно че ако Обединеното кралство излезе от е, Европейския съюз, това ще подкопае нейната сигурност. Нека да помислим и за това, което казва Скотланд Ярд. Връзките на разузнавателните служби нямат значение, няма да имат никакво значение, ако ние излезем от Европейския съюз. Трябва да продължим да обменяме информация с другите държави, но това не означава, че задължително трябва да сме част от Европейския съюз, за да го правим. Можем да работим прекрасно и да осигурим националната ни сигурност много по-добре. Та, вторият на мисли, гласувах против. Домнол Маулу. Господин Маулу има думата. Благодаря, господин председателю. Смятам, че е, този доклад е отправен в правилната посока. Подсилването на Европол значи, че подсилим нашата защита и защитата на европейските граждани. Създават се стриктни е, критерии за обмена на информация, за да може да се противодейства на престъпността и тероризма. Освен това да се предотврати набирането на млади хора, които да участват в терористични атаки. Стъпката, която се прави е много положителна и смятам, че като приемем този законодателен акт, ще направим нещо добро в Европейския парламент. Господин Полтър. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Je to samozřejmě notorieta, že благодаря, господин председател. Ясно е, че престъпността не признава граници и за това трябва да поддържаме тясно сътрудничество помежду си. Въпреки предизвикателствата, пред което беше изправено, Европол е, успя да се справи с е, проблемите. Целта е сега да се задълбочи полицейското сътрудничество. Затова подкрепям този доклад тъй като тук не става дума за създаване на федерална полиция. Става дума за задълбочаване на сътрудничеството. Това сътрудничество изисква някакви правила и тези правила са залегнали, за това под, е, подкрепям този доклад. Господин Кели. Е, благодаря ви. Както по-голямата част от колегите, аз подкрепих доклада и за мен беше удоволствие да го направя. По този начин даваме на Европол необходимите инструменти, за да се борят с киберпрестъпността и тероризма. Това е тясно свързано с досието, което гласувахме преди няколко седмици за резервационните данни на пътниците осъществяваме напредък в борбата си с тероризма, което е чудесно. Това означава, че нашите граждани ще знаят, че Европа в бъдеще ще бъде много по-сигурна, че ще бъде в безопасност. Отпускаме допълнителни 2 милиона евро за Европол. Благодаря ви. Благодаря. Сега преминаваме към следващия доклад, свързан с препоръка за второ отчетене. Това е доклада на госпожа Викстрам. Давам думата на госпожа Морвай. А това, което се посочва, ни а, е, звучи много познато в доклада на госпожа Викстрам. Госпожа Викстръм е тази, която отхвърли петицията за оказване на подкрепа на унгарски граждани, когато ставаше въпрос за кредитиране. Има необходимост от студенти и учени от чужбина, така се посочва в доклада. Тези студенти и учени от трети страни са високо квалифицирани кадри и могат да се използват като резерв, е, като резерв от работна ръка. Уважаема госпожо Викстрем, питайте, да речем, унгарските студенти и учени, унгарските ем, безработни граждани, питайки тях преди да пишете такива безумни текстове cercetarea schimbul de elevi și schimbul. Господин председател, научните изследвания, обмен на студенти, всичко ще помогнат на младите хора да се справят с историческите промени е, на бъдещето. Мобилността на младото поколение е от огромно значение – и за нашата конкурентоспособност и за повишаване квалификацията на работната сила в Европа. За предвид голямата конкуренция, необходима е много квалифицирана работна ръка а, и отваряйки границите на Европа за граждани от трети страни, е, Тряб, не трябва да забравяме, че трябва да има и правила, за да може, освен тези хора, да ни идват в Европа и екстремисти, господин. Тento материал, тенто навърх. Благодаря ви, господин председател. Аз подкрепям този текст, защото смятам, че е добре да подкрепим мобилността на учените и на младите хора. И то в момент, в който се опитваме да изработим единни правила, така че е, докторантите от трети държави да могат да дойдат в Европа. Е, това е прекрасно. Изтичането на мозъци от е, Европейския съюз не е добра тенденция. Ако привлечем повече учени, ако те останат на територията на Европейския съюз, това ще повиши качеството на европейската индустрия. Тези квалифицирани хора ще могат да упражняват своята дейност тук и ще допринесат за увеличаването на конкурентоспособността на Европейския съюз. Така ще може и ние да се конкурираме с САЩ, Япония и други. Благодаря, господин председател. Миграционната криза показа, че ам, обикновените хора страдат. Не трябва да се ам, из защитават вътрешните граници, само единствено да се пренебрегват външните граници и да се пренебрегва масовото навлизане на мигранти в Европейския съюз. Говоря, че Европейския съюз трябва да има една граница, обща граница и да няма вътрешни граници, но цената, която се плаща е висока. Но не трябва ли да се помисли за практическите последици, вместо да се поддържа тази а, догма? И ам, на 23 юни Обединеното кралство е изправено пред избора дали тези проблеми да станат и наши проблеми. Ние запазихме нашата валута и си имаме ам, резервни варианти. Благодаря ви. Благодаря, господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Всяка година милиони граждани на трети страни влизат в Европа, идват в Европа за да учат, е, да правят научни изследвания или като доброволци. Целта на този документ е да е, направи правилата по-добри, по ясни. Държавите членки имат, разбира се, и свои правила за контролиране на потока. Съвета измени предложението на комисията за студентите и в момента те имат и възможност да работят по няколко часа на седмица. Мини, ми, за стажантите минималният срок на пребиваване беше 6 месеца. В момента това ще може да бъде продължено и това е добре. Пане председател, силование му. Благодаря ви, господин председател. подкрепата на мобилността на младите хора, на учените и на всички експерти може да получи моето одобрение. А, а не трябва обаче да подценяваме въпроса за сигурността. Нека да си поставим въпроса за сигурността. Тя обаче не трябва да пречи на мобилността на тези хора. Да, може би съществуват някои рискове, но така или иначе човек не може да избегне всички опасности. Смятам, че не трябва да пречим на взаимните контакти между академичните среди и научните такива. Смятам, че този обмен ще допринесе за повишаването на качеството на науката. Това ще се отрази добре на европейската наука, така че аз подкрепям пътя, по който сме поели. Гамагото е, Уклон благодаря, господин председател. Още веднъж смятам, че това, тази препоръка е отлична и ще бъде благоприятна не само за Европа, но също така и за развиващите се страни. Европейският съюз е, е положителен донор и помага много на развиващите се страни с най-разли... под най-различни форми на помощ. Но ние смятаме, че е, в момента хората, които имат талант е, и възможности да го използват би било добре да имат възможност да идват в Европейския съюз, за да учат, за да е, извършват научни изследвания или като добровол, доброволци. Това ще им помогне и на тях, това ще бъде и благоприятно за Европа и Европейския съюз. А след това, когато се завърнат в своята страна, те ще имат допълнителна квалификация, която ще им помогне да продължат да развиват економиката на своята си страна. А сега следващата е ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване. Госпожа Морва. Благодаря. Така наречените средства за кохезията трябва да служат за постигане на заложените цели. Има и смислени предложения, трябва обаче да се поручи допълнително как могат да се създадат работни места с наличните средства. Трябва обаче да се проучва дали бенефициерите на съответните проекти са надлежно информирани или не. Трябва да се види до каква степен хората са информирани за същността на проектите. Струва ми се, че само приближение на управляващите се възползват от средствата за кохезията. И е, така много средства потъват в корупционни схеми. Има отделни разлики между държавите член, които трябва да бъдат взети предвид. Господин Шого az eu kohéziós politikájának lényege a szegényebb tagállamok gazdasági felzárkózása. в кохезионната политика на Европейския съюз е по-бедните държави членки да се приближат към по-богатите държави членки. Има много основания и целта е да се уеднакви конкурентоспособността в рамките на Европейския съюз. Не може в тази връзка да има големи разлики между държавите членки, както по отношение на инфраструктура, така и по отношение на услугите. Кохезионната политика не трябва да се възприема като вид субсидия или нещо друго, но виждаме, че в много случаи управляващите се възползват от средствата по кохезионната политика, което не е правилно. Ако по-бедните държави членки не се приспособят към по-богатите държави членки, все по-малко граждани ще започнат да вярват европейския проект. Кохезионната политика също е в интереси на по-старите държави членки. Не трябва да се пренебрегва този факт. Благодаря ви, господин председател. Аз трябваше да се въздържа при гласуването, за което съжалявам. дискусията за Политиката на сближаване не трябва да се отделя от обсъждането на различните економически модели. Трябва да признаем, че кризата и политиката на строги економии имаха своите последствия. а Да признаем, че се стигна и до структурни реформи. Оттам се стигна и до неравенство в Европейския съюз. Европейските фондове всеки път си поставят за цел да внедрят европейската економика на световната сцена. А тези, които страдат най-много от цялата политика, са именно хората, които живеят в периферните региони. Не трябва да защитаваме само капи... Извинете, интересите на а, големите капиталисти. Напротив, трябва да назначаваме различен производствен модел. Да заклемим начина по който до сега се водеше тази политика, без да се поддържа диалог с социалните партньори. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Маковей. Благодаря. Политиката на сближаване разполага с 360 е, милиарда до 2020 година, т.е. една трета от европейския бюджет. От, в периода 2007-2013 държавите членки имаха известни проблеми за освояване на средствата поради липса на информация за бенефициентите, поради неспособност на органите да на изпълнителните агенции, поради някои административни тежести, корупция или просто некомпетентност. За това аз приветствам инициативата на комисията за създаване на независима работна група на експерти, която ще упражнява контрол над начина на освояване на средства, упростяване на, демо... на административните процеси и прозрачност. Господин Манинг. Кохезионната политика, такава каквато я познаваме, е много е една от най-важните политики в Европейския съюз. В моята родина Латвия е, всяка година част от е, фондовете не се освояват е, поради бюрократични пречки и липсата на информация. Смятам, че така се блокира развитието на редица сектори. Ето към тези, които приканиха комисията и държавите членки да предоставят повече информация на бенефициерите за различните възможности. Трябва да се рационализира функционирането на самата система. Във всеки ем, програмен период държавите членки получават средства и ако те не се освоят, по време на следващия програмен период се получават по-малко средства. Смятам, че този доклад е много навременен. Е Благодаря ви, господин председател. Вярно е, че политиката на сближаване а, страда в много национални администрации. Политиката на сближаване не се съсредоточава достатъчно върху последствията. Всички тези недостатъци се компенсират чрез общи дейности. Европа може да се гордее, ако заличим различията между регионите. Тази политика помага на всички региони, въпреки трудностите, които изпитват. Нуждаем се от експертна група, която да намери начин да опрости разходването на европейските средства. Аз отблизо ще следя резултата на тази работна група. Трябва да има реформа в тази политика. Благодаря. Thank you. Благодаря. Не, съв, съветите, общинските съвети в Великобритания казват, да, нямаме пари за театри, култура, библиотеки и така нататък. А политическите партии под, под, под, подкрепят разхищаването на парите на а, британските данекоплатци за европейски политики. Това е безобразие. Това е отнемане на залъка на децата. Така че аз съм против европейското управление и за това гласувах против този това решение за повече е, раз, раз, разход и повече разхищаване на средствата на британските данекоплатци за Европа. Господин Гели. Е Благодаря отново, господин председателю. Аз гласувах е, за тази препоръка и смятам, че политиката свързана с кохезията, е една прекрасна идея. 33 милиарда евро са отредени за този програмен период и се надявам, че ще продължим и след този програмен период, защото виждаме колко ползи могат да бъдат получени в Европейския съюз. Виждате и как по-богатите региони и държави помагат на по-бедните. Когато Ирландия се присъедини към Европейската общност, беше много бедна. Ние получихме средства от общността и сега постепенно се превърнахме е, в една от най-богатите страни. И то благодарение на тези средства, които ни бяха отредени. Имаме нужда да популяризираме е, отличната работа, свършена в рамките на кохезионната политика и какви са ползите за гражданите. Да, и вие все още е, допринасяте към бюджета на Европейския съюз. И така е, заседанието се закрива до 3 часа след обяд.